преди да продължим с гласуването, за другите рубрики и плащанията, трябва да ви спомена промените в а, пилотните проекти и подготвителните дейности. Давам думата на Даниеле Виоте. Благодаря, господин председател. Бих искал да ви изясна нещо свързано с, с пилотните проекти и подготвителните дейности. Вчера, когато гласувахме, в целия пакет бяха включени и също и плащанията, така както е по правила, по правило, но като цяло правилото не беше е, спазено. Просто искам да ви кажа, че наред 0403775 8 милиона 850 750, значи трябва да бъдат 7 милиона, 8 е, милиона 750 вместо 7 милиона 750 и на 07 630 вместо 707 хиляди. Това са просто технически грешки и моля да направите поправките. Благодаря, господин докладчик. Ще си извещено, ще молиме да бъде извършена промяната и да се коригират цифрите. Сега ще гласуваме плащанията. Имаме два блока които са включени в компромиси, да ги гласуваме блок за, против, въздържали се, приемат се. И трябва отделно да гласуваме компромисен компромисно изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. И така, колеги, приключихме с поетите ангажименти и плащания по рубрика 3. Сега минаваме към другите е, рубрики, които бяха включени в доклада на Пол Рюбик. avec le Conseil européen. Европейски съвет, да. Мисля, че можем да гласуваме амблок всички изменения. Имате ли възражения? Кой е за гласуване на блока? Изменения за, против, въздържали се. Измененията се отхвърлят. Европейски съд два подблока, които са включени в компромис. Можем да ги гласуваме заедно. За. Против. Въздържали се. Приемат се. След това ще гласуваме измененията които бихме могли да гласуваме Анблок, ако няма възражения. В такъв случай, кой е за тези изменения? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. изменение за естаблишмент план Юри 6217 за против, въздържали се, приема се. Сметна палата, един компромис, който включва блок. За, против, въздържали се, приема се. След това изменения, които бихме могли да гласуваме анблок. Няма възражение. В такъв случай нека да ги гласуваме анблок за против въздържали се, отхвърля се. Европейски економически и социален комитет компромис с два подблока, които бихме могли да приемеме заедно, за, против, въздържали се, приемат се. Следват изменения, които ще гласуваме по-отделно. ФДД е, 8885 за, против, въздържали се, отхвърля се. ЕНФ 8215 за против, въздържали се, отхвърля се. ЕФДД 7384 за против, въздържали се, отхвърля се. ЕФДД 7385 за против, въздържали се, отхвърля се. ФДД е 7386 за против, въздържали се, отхвърля се. 7387 за против, въздържали се, отхвърля се. Европа на нациите, свободите 8 за против, въздържали се, Отхвърля се ЕФДД 8886 за против въздържали се. Отхвърля се 8887 на същата партия за против въздържали се. Отхвърля се ЕНФ 8217 за против въздържали се. Отхвърля се е ФДД 8888 за против въздържали се. Отхвърля се компромис АМ под блок 1 с искане за разделно гласание за EFD D7388 Бъдж 2400 и Бъдж 2400 за против въздържали се приема се Le FDD 73-88 tombe. EFDD 89-83. Qui est pour 3 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ensuite viennent trois... След това три изменения на ЕКР 8415 за против 8415 за, против, въздържали се, отхвърля се. ЕФДД, извинете. Може би имаме различен списък на гласуване. Според, според мен трябва да гласуваме 4... 96-82. 76-82 на социалистите и демократите. Първо на под ДБ. Не, всъщност в, в, в нашия списък ни липсват две изменения, а е включено само нашето. Значи 84-15 се отхвърля. Е ЕФДД 7389 за, против, въздържали се отхвърля. Социалисти и демократи 7682 за, против. Нека да проверим по електронен път. J'invite ceux qui n'auraient pas glissé leur carte dans la... Моля тези, които не са гласували с карта, да гласуват. Край на гласуването. Отхвърля се с 24 гласа против и 10 за. ЕФДД 7390 за. Против, въздържали се. Отхвърля се 7391 за, против, въздържали се, отхвърля се. ЕФДД 8892 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е ФДД 7392 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФДД 8894 за против въздържали се отхвърля се 8895 за против въздържали се отхвърля се ФДД 7393 за против въздържали се отхвърля се е ЕНФ 82-18 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФДД 8896 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А М. Бъдж 2401 за, против, въздържали се, приема се. ДД7396 отпада, следващото 7397 за, против, въздържали се, отхвърля се. ЕКР 8416 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФДД 8897 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФДД 8898 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е... ДД8899 за против въздържали се отхвърля се. Компромис АМ под блок 1 бъч 2402 за против въздържали се приема се. Е ФДД 7400 за, против, въздържали се. Отхвърля се ФДД 7401 за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис АМ под подблок 1, бъч 2403 за, против, въздържали се. Приема се. ФДД 8901 отпада. ФДД 8902 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФДД 7402 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФДД 7403 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФДД 8904 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АМ под блок 1, бърджа 2404 за, против, въздържали се, приема се. ФДД 7405 отпада. ЕНФ 8220 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФДД 7406 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФДД 7408 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФДД 7410 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АМ под блок 1 бъч 2405 за, против, въздържали се, приема се и ФДД 8905 отпада. Сега преминаваме към измененията на Комитета на регионите. Комп компромис, включваш два подблока. Бихме могли да го гласуваме а, на едно за против въздържали се, не вдигате ръка. Тъй и в такъв случай ще трябва да провериме по електронен път. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. С 25 гласа за, 8 против. След това преминаваме към гласуване на измененията. Е ФДД 8906 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е ФДД 7411 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е ФДД 8907 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФДД 8908 за против въздържали се. Отхвърля се ЕНФ 8222 за против въздържали се. Отхвърля се е ФДД 8909 за против въздържали се. Отхвърля се компромиса М под блок 1 бъж за 2500 за против. Въздържали се. Приема се. 9 8910 отпада. ЕФДД е 8911 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7415 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7416 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7417 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АМ под блок 1, 2501 за, против въздържали се. Приема се ФДД 7418 отпада, ЕКР 8419 за, против, въздържали се. Отхвърля се ФДД 7419 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФДД 7436 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФДД 8912 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8913 за, против, въздържали се, отпада. 7420 за, против, въздържали се, Отхвърля се 8, 9, 14 за против въздържали се. Отхвърля се 74, 21 за против въздържали се. Отхвърля се 74-22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8-9-17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7-4-23 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромиса М е, Бъч 25-02 за, против, въздържали се, приема се. ФДД 7424 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7425 за, против, въздържали се, отхвърля се. ФДД 7426 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7427 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7428 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7429 за, против въздържали се, отхвърля се. Компромис АМ, бъч 2503 за, против, въздържали се, приема се. ФДД 743 се отпада. Компромис АМ, бъч 2504 за, против, въздържали се, приема се. ФДД 7433 отпада. компромис АМ, бъч 2505 за, против, въздържали се, приема се. ЕФДД 7434 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АМ Бъдж 2506 за, против, въздържали се, приема се. Е ФДД 7435 отпада. Европейския омбудсман Отделни гласувания. ФДД 8924 за, против, въздържали се от... Отхвърля се 7500 за, против, въздържали се, отхвърля. ФДД ФДД 8926 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Социалисти и демократи 76-85, 5-62-75 за, против, въздържали се, отхвърля се. Мисля, че може да гласуваме амблок останалите изменения на ЕФДД от 89-28 до 85-04. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Продължаваме с щатното списание. 5,62,76, СНД 76,86 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Продължаваме с Европейският орган за защита на личните данни. Мисля, че отново може да гласуваме Амблок с изключение на SND 7681. Така че гласуваме всички изменения, с изключение на изменението SND 7681, което ще се гласува отделно за, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменението с SND 7681 за, против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с Европейската служба за външна дейност. Два подблока, които са компромиси и могат да бъдат гласувани амблок. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Следват поредица от гласувани, от изменения, които ще се гласуват отделно, които могат да се гласуват амблок, с изключение на АФЕД 5176 ако то бъде отхвърлено, тогава ще гласуваме ЕФДД 8979 и Бърдж 4409. Изменението, което гласуваме Амблок за, против, въздържали се, отхвърлят се. Сега гласуваме компромис АМ АФЕТ 5176 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме измененията ЕФДД 8979 и БРЧ 4409, всъщност те отпадат. Е, Щатното разписание АФЕТ 6541 за, против, въздържали се, приема се. Забележки АФЕТ 5176 за, против, въздържали се, приема се. Nous allons maintenant nous prononcer. А сега ще гласуваме кредитите по раздел 1 Европейски парламент. sur euh, les amendements qu'on retrouve. Започваме с измененията в, табли... в приложението таблица 1 и таблица 2. Започваме с гласуване на тези два блока, които може да гласуваме заедно. Нека да гласуваме първо таблица 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Приложение първо, таблица втора за, против, въздържали се, приема се. Следват нови искания от страна на политическите групи. АОД 7810, НБ, СНД, ГУЕ, Зелени, и Audi 7810. Гласуваме ги заедно. Целта на тези изменения е да се увеличат кредитите за плати задължения чрез компенсации, като по този начин не се изменя размера на бюджета. За, против, въздържали се, приема се. Следват отделни гласувания. СНД 7791 за, против. Нека да направим проверка. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. С 18 гласа против, 15 гласа за. СНД 7790 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Забележки. ГУЕ 7001 за против, въздържали се, отхвърля се. Гуе 70-14 за, против, въздържали се, отхвърля се. СНД 77-90 за, против. Нека да направим проверка. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички не гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се с 20 гласа против, 12 гласа за. Бъч 4263 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гуе 70 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Alors, qu'est-ce qui devrait Eh bien, nous en avons terminé, mes chers С това приключихме, скъпи колеги. 9 В 9 часа и 37 минути. Държа най-сърдечно да поздравя общият ни докладчик Даниеле Виоти и докладчика по другите раздели Пол Рубих. Mais aussi euh, féliciter euh, Поздравления и за докладчиците в Сянка и за всички вас, които взехте участие в гласуването. Поздравления и за нашите сътрудници, които толкова добре подготвиха списъците за гласуване. Благодаря и на политическите съветници. Peut-être que nous pourrions entendre nos rapporteurs може би да дадем думата на докладчите ни за заключителни думи, господин Виоти. Brevemente, президенте, пера унир... Съвсем набързо, господин председател. Бих искал и аз да благодаря на всички наши сътрудници. Те работиха наистина отлично. От 4 години не сам се убеждавам в този факт, но още повече се убедих, че действително те ни предоставиха цялата подкрепа, от която се нуждаех и аз и докладчите в сянка и по този начин значително улесниха работата ни. Благодаря и на докладчите в сянка, които ни позволиха да приключим успешно тази част от процедурата. Сега съдбата ни е в а, ръцете на политиката с, с главно П, а именно в ръцете на съвета. И в рамките на помирателната процедура трябва да проявим решителност. Надявам се, че след две седмици ще получим и подкрепата на пленума на парламента. Мисля, че с нашето предложение даваме убедителни отговори на въпросите на нашите граждани. Отговори, които отговарят на ценностите на Европейския съюз. Ценности, които трябва отново да си върнем. Заедно с делегацията, която ще ни подкрепи, с целият екип, който ще вземе участие в умирателната процедура, възоснова на правилата и принципите, с които работим в рамките на е, един сериозен диалог с съвета, мисля, че ние имаме право да очакваме положителни резултати. Павло Рупих има думата. Уважаеми господин председател, аз също благодаря най-сърдечно. Разбира се, преди всичко на сътрудниците ни от парламента. Мисля, че администрацията показа ясно, че е, уме да обединява различни интереси, е, така че благодаря на сътрудниците при е, бяха проведени доста неофициални разговори, за да се стигне до такъв добър резултат. Благодаря и на сътрудниците си, тези с които работих. които, е, с, е, които помогнаха да оптимизираме е, разговорите и диалозите, които доведаха до този текст. Мисля, че е, сега предстоят преговорите с парламента, с е, съвета. Знаем, че комисията е, придвижва нещата напред, но ще трябва да говорим с съвета а, е, в един а, е, глас, да, има, да, да намерим а, е, разбирателство и единение с съвета. Надявам се, че единството с съвета в преговорите ни ще ни даде така а, сила, което ще покаже, че парламентът е в състояние да работи във вярната посека посока. В този смисъл очаквам се търпение триалога и по преговорите. Няма да е лесно, но аз съм оптимист. Благодаря. Благодаря, господин докладчик, от другите е, раздели. Е, да, както казахте, единството е, прави силата нашето единство даде а, е, възможност да а, е, успеем в а, е, а, помирителните преговори? С а, тези заключителни думи се обръщам към господин Йоан Йорел от Европейската комисия. Бих искал да го поздравя, тъй като е, беше, той беше назначен за директор. Мисля, че напълно заслужавате тази чест и това признание. Може би имате някакви коментари по гласуването, което тук ще проведохме в Комисията по бюджети. Благодаря ви, господин председател, за милите думи по мой адрес. Съвсем накратко и аз бих искал да се присъединя към вас в поздравленията към господин Виоти и господин Рубих, двамата докладчици. Пакетът беше много сложен и ние като Европейската комисия, гледайки отстрани, очаквахме да ви бъде доста, да бъде доста сложен процесът на работа и факта, че толкова гладко премина гласуването, показва, че и докладчиците и екипите им са работили отлично. Така че от името на Европейската комисия мога само най-сърдечно да ви благодаря и да ви поздравя за този успех. И като цяло бих искал да благодаря на парламента за това, че подкрепи голяма част от измененията, че възстанови равнищата на бюджетни кредити за своите задължения и заплащания, предложени от Европейската комисия. Смятам, че това е много добра правна точка за помирителната процедура. Съвсем накратко няколко по-конкретни коментара. Разбира се, ще се върнем на всички тези въпроси малко по-подробно. По функция 1А, очевидно е, че преговорите ще се отучат преди всичко върху програмата Erasmus+. Виждам, че парламентът гласува увеличение, което е близо 2,3% от увеличението, което гласувахте по функция 1А е за Еразъм плюс и Еразъм младеж, което е много ясно послание. Съвета от своя страна в контекста на различната позиция все пак е, не намали бюджета за Еразъм. Това е едно от малкото програми, по които света не предлага съкръщения, което според мен е, е добра отправна точка, т.е. и двата с законодателни органа споделят този общ приоритет. По функция 1Б очевидно е, че ще се обсъжда една съществена тема, а именно инициативата за младежка безработица. В, в комисията извинете, инициативата за младежка заетост в Европейската комисия подкрепям вашето предложение, но няма нужда да ви казвам колко сложна, колко сложни ще бъдат преговорите, особено ако увеличението на бюджета, което вие предлагате, надхвърля предложеното в рамките на средносрочния преглед на МФР преди две, преди две години. Ние от страна на комисията, разбира се, ще направим всичко възможно, за да улесним постигането на споразумение. Трябва също така отново да повторим притесненията си, а именно увеличението на, бюджетните, на бюджетния ред за инициативата за младежка заетост означава, че държавите членки трябва да се ангажират с увеличаване на финансирането от Европейския социален фонд, което е много сложно на гледна точка упражнение, което може да доведе до забавяне на изпълнението на средствата, идващи от Европейски социален фонд, но този коментар съм го правил нееднократно и съм сигурен, че вашата комисия е наясно с този факт. Даваме си сметка колко важен политически приоритет е тази програма за парламента и ще бъде сред основните теми за помирителната процедура. По функция 2, околна селското стопанство, ще ви припомня, че в средата на месец октомври, както всяка година, Европейската комисия ще, отправи, ще прати своето писмо за корекции в което винаги се съдържа важен компонент посветен на селското стопанство и тази възможност. това ще бъде възможност за Европейската комисия да включи осъвременена оценка на всички нужди и в частност на последните събития, като например избухването на епидемии от а, а, африкански свински грип а, в редица държави членки. Предвидени са резерви от, от съвета, като например много големи средства са предвидени за Дъблинският регламент. Регламент от Дъблин. Всички знаем, че в момента текат много сложни преговори по реформата, но ако всичко това се добавя и изискване за резерв, това не нужно ще усложни нещата, за което ви благодаря. Отдам нататък по функция трета, нуждите непрестанно се променят. Ние в Европейската комисия непрестанно следим случващото се и в, в рамките на преговорите ще видим как можем, какво може да предложим. И в а, коригиращото писмо, което ще получи на октомври, вероятно ще има предложение в това отношение. По функция 4, основната тема, която ще се обсъжда, безспорно, ще бъде инструментът за предварителна помощ за Турция и средствата за инструмента за бежанците в Турция. Няма да правя коментари по същество по този доста чувствителен въпрос, но тъй като Бях свидетел на дълги месеци на преговори в съвета. Мисля, че няма да ви изненадам, ако ви кажа, че много трудно си представям промяна на позицията на съвета по тази тема. По отношение на административните разходи, благодаря на господин Виоти, че предложи на вашата комисия да се възстановят предвидените равнища на, бюджетни кредити, на бюджетните кредити и това, че вие одобрихте, особено по отношение на комисията съкрещенията, които предложи съвета, щяха значително да осложнят и възпрепятстват функционирането на нашата администрация. Като всяка година ще изпратим подробни коментари за позицията и на съвета, и на парламента в писмото за изпълнимост, което ще бъде изпратено незабавно след приемането на позицията на съвета на второто пленарно заседание през октомври, т.е. около 26 октомври. В заключение, уважаеми господин председател, уважаеми господа докладчици, поздравявам и двама ви още веднъж за много успешното гласуване. Предстоят ни интересни разисквания в рамките на помирителната процедура. Ще засегнем по същество редица важни теми и разбира се, ние в Европейската комисия ще направим, както винаги, всичко възможно, за да бъде постигнато споразумение. Ще направим предложение там, където смятаме, че има смисъл и ще играем е, ролята си на честен посредник. Благодаря ви. Благодаря ви, господин директор. Благодаря ви за думите. Доверяваме ви се, че ще положите усилия да бъдете справедлив а, и честен посредник в преговорите за постигане на позиция между съвета и парламента. Благодаря ви за направените уточнения относно коригиращото писмо. Доколкото разбирам, ще го получим а пък писмото за изпълняемост А за помирителна процедура вярвам, доверявам се на Европейската комисия да не се стига до споразумение, което да доведе до прехвърляне на средства в началото на периода, процедура, която доста обърка и доведе до протест от страна на Европейската комисия. Ами добре. Още веднъж ви благодаря господин Орел, за подкрепата, която ни предоставяте. Припомням ви какво ни чака от тук нататък. Първо ще гласуваме резолюцията, запъсваща бюджетните изменения на 8-9 октомври, следва тристранни преговори, след което ще приемем позицията на парламента на 23-24 октомври. Започва помирителната процедура. Първото заседание ще бъде на 7 ноември, второто, надяваме се, и окончателно заседание ще се проведе на 16 ноември. и се надяваме това окончателно последно заседание да приключи в разумен час. Добре. Ако господин Георан се сред нас, ще му дам думата, но той не може да присъства на заседанието ни тази сутрин и ме помоли да го заместя. Той беше подготвил доклад, посветен на Европа на няколко скорости. И в предложенията на господин Гьоренс първо място отбелязва факта, че се увеличава броя на финансовите инструменти, които осложняват европейския бюджет, противоречат на принципа за бюджетно единство и отново доказват твърденията в доклада Монти, а именно фактът, че се стига до истинска бюджетна галактика от фондове. И всъщност е прави почти невъзможно адекватното отчитане на бюджета на Европейския съюз. е да се намали тази плеяда и да се опрости многодишната финансова рамка чрез преминаването и към обикновената законодателна процедура. Та подчертава също така колко е важно да се стигне до гласуване с квалифицирано мнозинство вместо гласуване с единодушие в съвета. Той също така и, гледа положително на рационализирането и привеждането в действие на диференцираната интеграция. И също така подчертава, че намирането на времени решения по въпрос на Европейския съюз участие или сяло извън институционалната структура на Европейския съюз се води до ненужни допълнителни разходи, които на практика представляват разхищение на обществени средства. Почетава също така, че в основа на германския бундесрат в Берлин преди обединението и за да се запази единната институционална структура в Европейския парламент, трябва да се вземат предвид само гласовете на членовете на Европейския парламент в рамките на съответния периметър на интеграцията. Или казвам с други думи, ако има различни кръгове, които да участват в гласуването в парламента, депутати, трябва да, да гласува само депутатите, които са пряко засегнати от порочното поле на действията, а гласа на останалите депутати ще има необвързващ характер. И накрая той смята, че за да се укрепят общите правила в основните области, съществуващият резерв за а, изпълнение, определено от а, европейските социални структурни инвестиционни фондове би могло да се прерасне в резерв за солидарност и изпълнение на равнището на целите Европейски съюз с национални пакети, представляващи 10% от тях, за да може от тук нататък в този резерв да се основава на зачитането от страна на държавите членки на основните права, солидарността и справедливото разпределение на отговорността. Това е по същество продължението на колегата Шарл Гьоранс. А сега давам думата на докладчите в сянка. Господин Десантос отсъства. Кой иска да вземе думата по предложението на Шарл Гьоранс? Никой. В такъв случай бих искал да благодаря на Шарл Гьоранс и да уточня, че крайният срок за внасяне изменения по неговия проект от доклад е 18 октомври 12 часа на обяд. Гласуването в комисията по бюджети ще бъде на 5 ноември и АВКО ще гласува на 21 ноември. Nous allons maintenant donner la parole à nos collègues qui ont préparé. А сега продължаваме с колегите, които са изготвили становище по различните програми за следващата многогодишна финансова рамка. Започваме с госпожа Ятен Меки, която е подготвила становище за програмата за околната среда и действията по климата. А не ли имате думата? Скъпи господин председател, скъпи колеги, добър ден на всички. Първо да ви кажа, че е, съм удовлетворена от предложението на комисията ето защо е, не съм предложила твърде много е, изменения е, уважавам и решението взето от координатите да ограничат обхвата, проблема на нерешените бюджетни въпроси. Тази програма LIFE е единственият европейски фонд, който е посветен изключително на околната среда и, климата. Мисля, че можем всички да се съгласим, че проблемите, които имаме в тези сфери, са е, мащабни, глобални. Следователно, те изискват много е, добро сътрудничество на европейско равнище. Предвид на това, мисля, че съвсем оправдано да засилим, увеличим бюджета за тази програма. И в духа на казаното вече от парламента, аз предлагам финансовия пакет за програмата да бъде удвоен в сравнение с сегашното ниво. Във вътрешен план структурата на финансиране на тази програма се подразделя в две сфери. Първата е околна среда, втората е действие по климата. Тези две области са подразделени на две подпрограми засилвайки финансовите, е, финансирането на, в двете сфери, аз предлагам да е, предместим баланса е, малко повече към околната среда. Предлагам изменения, които, според които 70% от финансирането трябва да отидат за околна среда, а 30% за действие по климата. В предложението на комисията съотношението е различно, е, около 64 на 36%. Е, аз предлагам да се запази е, средства, които са заделени, предвидени от комисията е, за основните области. Бих искал е, да е, се разбере ясно, че целта на моите предложения не е да подкопае необходимостта от действия по климата в новия бюджет. Напротив, аз предлагам да се зачете позицията на парламента действията по климата да бъдат в основата хоризонтално на всички действия в рамките на многодишна финансова рамка. Предвид е, тази е, цел, е, ние бихме могли да преместим ударението в програмата LIFE към малко към други екологични цели, тъй като действията по климата ще получат финансиране и от редица други програми в следващата многогодишна финансова рамка, а, а по екологичните цели няма откъде да получат допълнителни средства, а, а такива са а, е, много необходими. Така че очаквам вашите коментари, коментарите на докладчите в Сянка и други, е, на другите колеги и очаквам да работим а, е, заедно. Благодаря, госпожо докладчик. Сега ще дам възможност на докладчите всяка. Господин Виян е, го няма. Господин Капуто, моля. Благодаря, господин председател. Като съпредседател на работата група по програмата LIFE, с е, така съм удовлетворен от предложението на комисията, което потвърждава значението на програмата LIFE в следващата рамкова програма и отчита нейните ползите от тази програма. Съгласен съм с 60% за програмата LIFE в е, следващата е, МФР, макар че и тази сума не е достатъчна. Е, сигурно ще се ни нужи повече средства, защото това е единствената програма в ЕС, която е посветена изцяло на екологични въпроси това увеличение в бюджета е, се дължи на, на факта, че повече теми вече подлежат на финансиране, като нови програми за преход е, е, към чиста енергия и така нататък. Това са, тези проекти в момента са част от пакета Хоризонт 2020. Изчетах предложените изменения от докладчика с внимание. Благодаря и за свършената работа. Най-общо Е, така, отношението е подобно на това на Енви. 70% от цялата сума се заделят за е, околна среда и 30% за е, климата. Става дума за над 7 милиарда евро цяло на, общо. Мисля, че е много важно да се следва програмата Life, да се продължат тези проекти, защото това ще е катализатор за други фондове, частни и публични, е, възоснова на фонда за развитие на регионите, на селските райони но не трябва да разпространяваме технически системи, за да се насърчават местните органи и да се въвличат в е, е, работата. За това е нужно да насърчаваме е, проекти общи за, за, и да насърчаваме най-добри практики в областта на международното сътрудничество. И накрая приветствам мобилизирането на, на частен капитал, но ни трябва допълнително из, обяснение за смесените е, то финансиране при пилотни проекти, които ще се финансират от финансови инструменти в програмата е, LIFE е, от 14 до 20 година. Благодаря, господин Капуто. Някой друг желая ли да вземе отношение? Госпожо Мак... Ятемаки, е, мисля, че ви имате е, зелена е, одобрение. За това мисля, че внасяне на промените до 1 октомври, а гласуването ще бъде на 5 ноември. А сега ще дам думата на председателя, който е докладчик по програмата Еразъм Плюс. Искам да кажа, до каква степен Еразъм Плюс е, е наистина емблематичен за действията на Европейския съюз по отношение на младите. И че ние. И отбелязахме 30 годишнината на програмата Еразъм през 2017 година. Повече от 6 милиона млади хора са могли по силата на тази програма да посетат друга европейска страна и да открият разнообразието в Европа, да научат чужд език, различен от матерния, т.е. огромен напредък по посока европейската интеграция. Програма, Проекта на комисията и предложението са задоволителни, но при всички случаи а, ние очакваме по-добро финансиране. Вие знаете, че а, има много не, неудовлетворени а, молби. Само всяка втора молба бива удовлетворена, поради липса на средства. Ние не бихме искали Еразмус да бъде само за студентите, но да бъде включено и в професионална, професионално обучение, за найчийско обучение, неформално обучение, двойно обучение защото ако искаме да се пребориме с безработицата сред младите е, в Европа, трябва да отчетеме, че страните, в които са, съществуват системи за чир, чиракуване, за обучение на чираци и а, на, за наичи, на практика няма безработица. Така че Необходимо е да се приемат необходимите мерки, които са от дво, двойно естество, обучение и а, съответно а, съответен договор за работа. А, така, националните законодателства понякога не само не а, спомагат за това, а пречат на а, плавното преминаване от едното към другото. Затова през марта 2018 година в инициативния доклад на госпожа Тома и господин Олбрихт приехме утрояване на средствата за Еразъм и Еразъм Плюс. Измененията, които предлагам, имат за цел увеличаване средствата, предвидени за изпълнението на програмата. Годишното изпълнение според комисията показва, е, доказва, че през 2021 година средствата ще бъдат по-малко, отколкото бяха пред, през, са били, ще бъдат през 2020 година. Затова а, искам комисията да преразгледа разпределението, за да няма а, спад на средствата през 2021 спрямо 2020, тъй като това ще доведе до е, много затруднения и много разочарования. също, също така увеличаване на а, средствата за двойно обучение, също така а, предлагам отрояване на средствата спрямо средствата от 2014-2020 на поетите ангажименти, колкото до кон... колкото кон... контрола и проверките. Проверки... Проверките е, са в огромно количество, огромна бройка и е, техната бройка е непропорционална на е, средствата, така че призовавам да се е, намали броя на, да, на проверките и те да бъдат а, е, пропорционални на а, е, отпуснатите средства. Вчера се срещнах с а, директор на една от а, агенциите в държавите членки, която а, сподели, че е била обект на пет проверки пред годината. А, да не говориме, че имаме чувство, че генералните дирекции работят всеки в своя коловоз, без да има взаимоотношения и сътрудничество. Процедурите на Генерална дирекция заетост са доста различни от тези на Генерална дирекция култура и така нататък и по, по, по места нещата са просто много сложни и неразбираеме. И ще, е, ще видите по време на предизборната кампания, че ще бъдеме обвинявани в това, че създаваме една Европа на бумащина, е, на осложнение и така нататък. Така че Призовавам още веднъж административните процедури и административното бреме да бъдат олекотени, упростени. Давам думата сега на господин Новаков, докладчик в Сянка. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за така вашата посветеност на темите за младеща, което е вдъхновя... вдъхновяващо за нас. Искам да кажа няколко думи за разъм като най-добрата европейска марка е, в последните е, години. Тя е известна в целия Европейски съюз, във всички държави членки и се отнася до е, живота и развитието на младите по начин, по който никоя друга програма не го е правила. Ако погледнем статистиката от 30 години назад, е, ще видим е, наистина внушителни цифри. 80% от участниците в Еразъм е, сега са на водещи позиции в е, с, различни компании. Близо една трета от участниците в е, е Еразъм са създали свои фирми. Е, така че. Е, по този начин не само се борим с младежката безработица, но ние създаваме работни места чрез еразъм. Индиректно, разбира се. Единственото, което е, така спира и бави и е, дърпа назад еразъм е бюджета. И това се разбира от само себе си. Защото ако можем да намерим финансиране за множеството различни инициативи, аз не искам да противопоставям едни на други, но не можеш да отидеш и да кажеш на някой студент, е, че не може да получи стипендия, защото е, трябва да увеличим бройката на граничната охрана или е, трябва повече средства за фермерите. Тези неща трябва да се е, е, развиват паралелно. Но Еразъм наистина е, е доказал своята стойност, добавена стойност и трябва две неща да направим в бъдеще. Първо, да действаме глобално, защото ние можем да си живеем с иллюзията, че Европа е най-доброто място да е, получиш образование, но Например, ако а, говорим за пазар а, на образованието, много а, хора предпочитат американските учебни заведения – така че трябва да се огледаме и да видим какви са начините, вариантите да се е, подпомагат младежите да е, пътуват в чужбина. Вече имаме добър е, пример с пилотните проекти от преди две години. Е, близо 200 е, участници е, решиха да се възползват от този пилотен проект и да е, заминат за Силициевата долина, Сингапур или Израел. Е, това са страните, е, местата, където, които са много по-напред в областта на IT технологиите от Европейския съюз втората спънка. Все още има много бюрократични пречки и аз не мога да се начудя как е възможно, ако решиш да заминеш по линия на Еразъм, в чужбина, е, минеш през различните изпити и направиш всичко необходимо за целта, е, твоята е, диплома от там не се признава в собствената ти страна или някой от изпитите трябва да полагаш отново. Тоест, такива дребни неща е, някакси е, така помрачават, е, иначе светлия образ бих казал на програмата Еразъм, но мисля, че това е поправимо. Тук се иска 40 милиарда бюджет за Еразъм. Аз съм за това, подкрепям това предложение и съм убеден, че това е инвестиция, която ще се изплати многократно в недалечно бъдеще. Благодаря. Мерси. Благодаря. Благодаря, господин Новаков, за това, че подкрепихте тази кауза, която е много достойна. Господин Ховард. Благодаря, господин председател. Аз и моята група сме съгласни с това становище и по-конкретно амбицията, която е залегнала в Еразъм и която е отразена в това становище. Наистина, крайно време е да преведем хубавите думи в реални дела с ангажименти, бюджетни ангажименти, кредитни линии за следващията МФР. Е, Съгласен с мнението, че е, наистина това репликира някои резолюции на парламент е, по, въпросата, е, по въпроса е, по резолюцията по МФР от март. Това е важно, защото предоставя средства за младите хора извън то обучение и аз тази позиция е абсолютно логична в е, ерата на международните вериги на доставка и трансграничното развитие на технологиите. Обучението, е, стажуването, е, чиракуването на млади хора именно отразява този вид взаимодействие и сътрудничество, защото тенденциите за обработващите индустрии в бъдеще са свързани с трансгранична дейност и е изключително важно е, такова трансгранично сътрудничество и международно сътрудничество да е, се насърчава и сред производителите, е, но и сред тези, които оформят бъдещето. И мисля, че това са неща, които Еразъм ще може да направи в бъдеще. Очаквам да се доразвие член 16 за участието на трети страни, защото ако се увеличи такова участие в бъдещите програми, тогава нивото на вноски и участие ще трябва да се отрази в това, което бюджетните органи е, предвиждат. Трябва да има прозрачност откъде идват парите в Европейския съюз Очаквам да се раз, доразвие становището и е, в тази му част, е, където се отразява е, стремежа към е, изпълнение на целите за устойчиво развитие на ООН и очаквам това да стане с по-подходящи и по-уместни програми. Приветствам и това, което казахте за е, бюрокрацията и е, е, прекалените бумащина в тези програми. Това се отнася, е, мога да го кажа от опит е, в е, моя избирателен район, така че се радвам, че сте му обърнали достатъчно внимание. Благодаря, колега. Друг желая ли да вземе думата? В такъв случай ще направя заключение. Искам да благодаря на господин Новаков и господин Холвард за това, че подкрепиха становището и да се върна към нещо казано от господин Новаков. Да признаеме постиженията и е, ползата от мобилността. За студентите по принцип е, нещата не са сложни, тъй като университетите са тези, които издават дипломите. Колкото до професионалното обучение обаче, там а, е, национални органи, министерства, са правомощни в издаване на подобни документи. И а, има съответен проблем с признаване компетентността. Ако даден млад човек замине 6 месеца в друга страна, дали неговия опит и знания е, ще бъдат е, признати в момента, в който той е, получи диплома в собствената си страна. Дали това ще бъде включено? Така че аз ще предложа едно изменение, за да привлеча вниманието на съвета. Тоест по посока на признаване опита постигната в рамките на мобилността. Защото Еразм наистина трябва да е стратегическа инвестиция в бъдещето на Европейският съюз. Измененията преди 12 часа на 4 октомври, а на 5 ноември ще гласуваме. Сега господин Соле, права и ценности. Имате думата. Благодаря, господин председател. Тази е, тема, е, права и ценности, и тази програма всъщност е много навременна и много важна, тъй като днес е, някои правителства оспорват, поставят под въпрос основни права и ценности, върху които е основан Европейския съюз и дори самата идея за едни от открити, отворени, е, интегриращи демократични общества и е, клонат към популистски тоталитарни е, политики от, и отношения, политики, които застрашават самото съществуване на така наречените либерални демокрации в Европейския съюз което разбира се се е, конфронтира с основните, основополагащите принципи на Европейския съюз такъв вид програми, поради факта, че съществува неравенство и дискриминация, е, все още се шири в нашия съюз, е, са добре дошли. Освен това, необходимо е да насърчаваме да развиваме една по-силна европейска идентичност е, въз основата на общите ни ценности. В нашето становище, накратко казано, ние е, обръщаме внимание на е, значението е, целите за устойчиво развитие на ООН да бъдат, да, да минават като червена нишка във всички политики и инициативи на, в следващата МФР. Колкото до бюджета и бюджетните ресурси, заделени за тази програма, предлагаме леко увеличение – увеличение, което отговаря на целта на парламента за 1,3% е, от, процента от БВП в е, следващата, за следващата МФР. Ние предлагаме да се заделят е, конкретни суми за трите различни стълба в тази програма. Тези три стълба са равенство и права, гражданство, ангажираност и участие и в е, А, и накрая за програмата Дафне. А, е, е, разбира се, трябва да отчетем и необходимостта да се борим с насилието и а, срещу жени и други уязвими групи. А, тук влиза и темата за а, джендър и равнопоставеност на половете, която липсва ще до сега. Трябва да бъдат заделени за това достатъчно ресурси, но и прозрачност в е, бюджетните редове, които са посветени на равенство между половете и е, борба с дискриминация е, срещу половете. Затова предлагаме конкретни е, суми за, за е, Дафне или е, за темата борба е, срещу е, насилието. Ударението е върху качеството при разходване на тези средства, защото водещие, това трябва, качеството трябва да е водещия принцип, при, е, за да постигнем целите на тези програми и оптимално да изразходваме финансовите средства, заделени за тях. Ние като докладчици можем да... Е, имаме и други предложения е, за изменения, но това са така в основни линии е, ключовите предложения, които сме вложили в нашето становище е, за сега. И аз очаквам да чуя предложенията на докладчиците в Сянка. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Господин Гонзалес Понс не е тук. Благодаря, господин председател. Колега. Моя колега Гонзален Спон се извинява, че не може да присъства, но ви благодаря на докладчика за много добрата работа, свършена до сега именно да се отстояват правата на програми като тези, които са доказали своята полезност и необходимостта да продължат да се финансират. Съществуват три такива програми и ако говорим за опростяване, ако това е мярка за опростяване, трябва да заслужава подкрепата ли, но не трябва да се разбира това като съкрещение в, за, на финансирането, урязване на финансирането. Защото съвета би трябвало да се съобрази с това и да развива тези ценности вече когато говорим за МФР, за общия вътрешен продукт е, и разделяне на средства, трябва да се отчете тази идея. И според нас това е начин да постигнем целите, които сме заложили. Господин Гозалес Понс основателно обръща вниманието ни на това той казва, че идеята е да изработим едно добро становище, в което, когато става дума, там където става дума за бюджетния аспект, е, са заложени съответните здрави основи и ние предлагаме е, решение, което европейските граждани очакват от нас. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Фернандес. Благодаря, господин председател. По принцип сме съгласни за изменения. Обаче има малко съмнение, що се отнася до разделението в два реда на бюджета на два малки бюджета едното за равенство, едното за равенство между половете. Да, има разбира се два, е, две посоки на дейности, две оси, оси на дейности, но не знам дали трябва толкова е, да разграничаваме нещата, защото по този начин просто ще е, това ще бъде в ущърп на гъвкавостта. Не съм по принцип против, но ми се струва, че можем да помислиме малко повече, за малко повече повече промокаемост между тези редове. Благодаря. Кой друг иска да вземе думата? Госпожа Яреманки. Благодаря. И аз благодаря на колегите споделили чудесни идеи тук. Трябва да подчертая, че ние имаме едно бюджетно средство, с което можем да засилим е, разбирането у хората, европейците, за правата и ценностите, на които почива Европейския съюз. И особено днес, когато сме свидетели на тревожни събития така, в някои държави членки, е, свързани с върховенството на закона, и мисля, че е време, крайно време, да е, предприемем нещо, за да е, се справим с този проблем. За момента обаче нямам допълнителни предложения за изменение, но ще прочета внимателно вашите и ще се опитам да изработя, да подобря текста на е, предложението, проекто текста. Благодаря, госпожо. Е, някой друг желая ли да вземе отношение? Значи измененията трябва да се внесат преди 15 часа на 3 октомври и на 5 ноември ще се гласува в Комисията по бюджет. Сега следващата точка е господин Али по програмата за борба с финансовите измами. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, Европейската комисия предлага регламент на парламента и съвета за създаване на програма за борба с финансовите измами, която има две цели. Първо, да защитава финансовите интереси на Европейския съюз и второ, да подпомага взаимното административно взаимодействие между митическите органи и съответните и комисията бюджета страда от финансови измами и нередности и е, защитата трябва да се подели между държавите членки и Европейския съюз. Е, новата програма трябва да съвпада с е, началото на годишната финансова рамка за 14-20. Приветстваме предложението на комисията, което създава тази програма и така отдава по-голямо значение за същата програма, информационната система за борба с измамите и тази за наредностите. Е, очакваме повече синергия, бюджетна гъвкавост, както и упростено управление. Освен документа на комисията, искам да предложа няколко е, изменения, които да бъдат представени на, предложени на вниманието на водещата комисия е, за е, обсъждане. Някои предложения е, са излечени от Европейската резолюция от 3 е, май 18 година за годишния доклад по защита на европейските финансови интереси или е, финансова роля. Целта е да се да се предложат основанията за въвеждане на нова програма. Други разглеждат бюджетните последствия и макар, че е, е, цялата, целият бюджет за 14-20 е, е представена в сегашни цени, ние сме направили калкулации, за да подобрим информацията за финансирането в на база цени 2018, както за кредитите за плащания, така и за е, ангажи... поети ангажименти. Тези е, калкулации са направени чрез метода е, превеждане на европейския позиция на Европейския парламент в, чрез съответните таблици, които са приложени и са предложени от комисията им. Положително отношението ни към програмата, предложена от комисията – тази програма, която ще се финансира в следващия МФР, ще допринесе в значителна степен за защита финансовите интереси на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Фернандес. Благодаря, господин председател. Аз взимам думата от името на Томаш, който е докладчик в Сянка. Ще говоря португалски. Съгласни сме, че е необходимо да се опази бюджетно изражение интереса на гражданите на Европейския съюз. Тоест, сумите, предвидени тук, ще бъдат вид спестяване, като целта е да се борим с финансовата измама – нещо, в което трябва всички да участваме и да подкрепяме. Затова сме и тук, между прочим. Един, е, нашия докладчик Сянка не може да присъства и се извинява, но приветстваме докладчика за свършената работа и изразяваме готовност да му съдействаме. Така че, когато е, става дума за борба с финансовите измами, важно да има ефективност е, и прозрачност. Е, това са основни изисквания. И разбира се, докладчика трябва да не забравя значението на ОЛАФ и е, тясното взаимодействие между държавите членки. Искаме обаче изражението да е в постоянни цени, а не е, текущи. Това е нещо, което тази комисия в парламента винаги е отстоявала и би искала да е, се е, приложи на практика окончателният резултат е, трябва да отговаря на значимостта на проблема борба с е, финансови е, измами и предвидените средства за това трябва да са достатъчни, защото в крайна сметка залогът е много голям и той, това е интереса на дънкоплаците. Благодаря за вашия коментар. Госпожа Гардия Забал. Благодаря, господин председател. Не, тази комисия не сме говорили много за програмата за борба с измамите, не защото тя не е важна, а просто защото става дума за малки суми в рамките на 7 години. Казах, че не сме говорили много за тази програма, защото когато говориме за приоритет, приоритетите, говориме за големите е, линии, големите програми, големите разходи и така нататък. И не навлизаме в подробностите. И не сме помислили, че трябва да се увеличат е, средствата за тази програма. Прочетах неодавна, че 150 милиарда годишно губиме а, поради измами. Тоест, всяка година ние просто губиме а, равностойността на европейският бюджет само от измами. Така че трябва да удвоиме средствата за тази програма и а, печалбите вероятно ще бъдат многократно по-големи, отколкото инвестицията, която ще направим. Просто а, това исках да кажа. Мисля, че просто предложението трябва да бъде разгледано в този облик и в тази светлина. Някой друг иска ли да вземе думата? Да, измам, измамите се улесняват поради раз, разнообразието на законодателства, сложността на националните законодателства, които дават възможност за спестяване от тук от там. И което води до това, че големите фирми ГАФА, например, четирите фирми, просто не плащат данъци в Европа. Защо? Защото европейските държави членки са в конкуренция, така че накрая позволяват на ГАФА да не плащат данъци. Така че ние сме в конкурент, ние сме в конкуренция, ние си е, нанасяме ущърп сами на себе си и накрая губиме пари това е едно противоречие, което не може просто да се търпи повече, просто защото няма конвергенция между националните законодателства, Свидетелстве сме на данъчен дъмпинг и по този начин има просто пробиви и е, в крайна сметка е, предприятията спазват законите, т.е. не плащат е, данъци. Давам думата сега на докладчика, ако иска да каже нещо. Измененията трябва да се внесат най-късно на 3 октомври до 12 часа. Ще гласуваме на 5 ноември. Господин Али има думата. А, по въпросите свързани с ОСП. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. На 1 юни Европейската комисия предложи, предлож... представи предложение за регламент на парламента и съвета е, относно правилата е, изготвени от държавите членки по стратегическите планове. Тези планове трябва да се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Някои промени вече се, явяват, се, се забелязват в селскомански сектор последните години. Те вклю, е, включват е, спад в цените е, на селските продукти и е, приемането на което кара, е, което се дължи на е, ангажиментите, които приема по отношение на околната среда Европейския съюз, смягчаване на климата, ефекта от промените в климата и така нататък. Тези условия предизвикват извикват, е, е, предизвикат необходимостта от промени. Е, селската политика трябва да се опрости, като се намали административното време. И тези политики би трябвало да бъдат приведени в съответствие с други европейски политики. Предвид всичко това, ние приветстваме комисията, предложението на комисията, което се опитва да реши проблемите чрез редица регламенти, е, които залагат законодателната рамка е, за обща скланска политика в следващата МФР. Освен документи на комисията, искам да привлека вниманието ви към редица изменения, които са представени към водеща комисия Агри за тяхното разглеждане. Някои от тях са свързани с е, изрично ударение върху значението на високи европейски стандарти в защитата на храните, засилване на конкурентоспособността и световната роля, която играе Европейския съюз. Други се отнасят до закриване, е, е, е, скъсяване дистанцията между здравите членки в Европейския съюз, както и необходимостта да се включат, интегрират отдалечените и най-отдалечените планински райони, като се подпомагат семейните стопанства и младите фермери. Няколко изменения са предложени, които се отнасят първо до цялостното финансиране на ОСП в следващата МФР, като се почва от позицията, се изхожда от позицията на парламента в резолюцията на март 18 година и се свършва с резолюцията от 31 май 18 предлагаме 385,9 милиона е, евро в е, цени от тази година и с оглед фонда за гаранции и фонда за развитие на селските райони, съответните числа са представени в изменение 12 и 13. В заключение отново искам да подчертая, е, качествата на, на цялостното предложение на комисията по тези стратегически планове. Макар, че ОСП е сърцевината на Европейския съюз, мисля, че този документ ще изиграе важна роля в бъдеще. Благодаря. Merci, parole... Благодаря, господин докладчик. Господин Лавия има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за неговите предложения, които споделяме. Бих искал да припомня на колегите резолюцията, която бе гласувана тук в Европейския парламент. Нашата позиция беше да се запази финансирането на ОСП за 20-те и 7-те по суми, които да не са по-малки от тези до 20-та година. В крайна сметка ОСП е историческа политика. Тя, трябва, тя беше в основата, цокала на Европейският съюз и трябва да продължиме да поддържаме една стройна политика на два стълба, а, като втория стълб да бъде помощ за а, селските райони. Всичко това в името на земеделците, но също така в името на потребителите, които имат право на устойчива и а, е, здравословна храна нека не забравяме, че съществува и съществуват и евро... парижките... парижкото споразумение и трябват средства за включване на екологическите аспекти във всички политики, включително и земеделието. На новите национални стратегически програми са много а, е, различни. Стратегически програми ще изработва всяка държава и няма да има европейски насоки. Как и а, е, има опасност от 27 е, национални политики в областта на земеделието. А има и федерални държави, където правомощията се разделят между държавата и лендерите, например, и там можем да имаме още няколко вида земеделска политика. Така че необходи, необходимо е да имаме една единна ОСП. А в предложението на комисията се съдържат елементи, които застрашават разпада на 27 различни политики. Да речем, че примерно в Испания и в, в Италия имаме е, производители на, на зехтин или маслини. Ами може би ще има различни начини и подходи към двете. Едните по исторически принципи, други чрез пряко плащане и така нататък. Така че в крайна сметка ще има абсолютно не, нелоялна конкуренция и неравни условия на конкуренцията. В Комисията по околна среда, където съм докладчик, разглежда този проблем и смятам, че комисията по бюджета също би трябвало да изиска насоки. Колкото до самото финансиране. Смятам, че е необходимо да преповториме още веднъж, че че е необходимо МФР да бъде така финансирана, че ОСП да продължи да бъде една силна политика която да създава условия за е, конкурентоспособност за нашите земеделци, нашите предприятия, като, като същевременно е, се е, преследват екологичните цели. Ние не можем да искаме допълнителни усилия от селските стопани, а да намаляваме помощите. Така че в този смисъл сме абсолютно съгласни с докладчик. Госпожа Глуанек отсъства. Госпожа Гардия Забал. Координаторите са много активни. Два коментара. Е, изслушах господин Лавия, който е и експерт и не можеме Абсолютно сме съгласни с него. Той каза, че ОСП е историческа политика. Да, така е. И наистина единствената чисто европейска политика. Единствената. Затова а, да, прав, прав, права си, ще го, кажа, ще го кажа след обед, когато го, говориме за рибарството. Та, така да, да кажа. Така че ние трябва да подкрепяме тази политика много а, а, с много упорито и да отхвърлиме всички съкръщения, които предлага комисията. Ние в никакъв случай не искаме да се намалят средствата за ОСП. Това е позиция, която всички споделяме и сме абсолютно съгласни с предложението на докладчика. Също така е много важно да се каже, че ОСП и ако предвид целите за устойчиво развитие, ОСП е тази, която може да помогне за изпълнението на ЦУР. Затова смятам, че е много важно да наблягаме на значимостта на тази политика за изпълнението на целите за устойчиво развитие на ОНЕ. И нашите изменения ще бъдат в този смисъл. Някой друг иска ли да вземе думата? Господин Кузмик може би да вземе думата, тъй като той е, отговаряше за хоризонталните регламенти и правила. И в, крайна сметка има тясна връзка между двата доклада. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, бих искал да израза задоволството си от дебата по тази точка. Мисля, че всички, всички се изказаха в, в смисъла, в който и аз исках да се изкажа. И по-специално за финансирането на ОСП, т.е. да няма отклонение от сегашното равнище на финансиране. съкръщаване на средствата по първия стълб, но пък съкръщение с, с около 32 милиарда, т.е. 11% по първия стълб и 27% от текущите цени за втория стълб, е нещо, което не можем да приемем в никакъв случай. Особено предвид а, изискванията, които налагаме на земеделците с оглед постигане е, целите на климатичните изменения. Е, повтарям и преповтарям и е, за съдържанието на двете резолюции от месец март и от месец май тази година относно равнищата на плащания и сумата от 1,3% от БНД на 27 държави членки. Трябва да бъдем последователни. ОСП трябва да разполага с необходимите средства, т.е. Тези, тези средства трябва да бъдат поне е, равностойни на средствата, с които разполага в текущата МФР. Това беше по а, е, а, е, предишният доклад. В моето становище предлагам някои решения, които може би е, биха се сторили спорни на някои колеги, но според мен е необходими. Комисията предлага да се направят разлики между е, преките плащания и другите плащания. За МФР 21-27 е година и предвид, че сме натрупали много опит от след последователните разширявания на Европейският съюз. Трябва да променим нещата. производителите и земеделците от Средна и Източна Европа са в неблагоприятно положение и трябва да се вземат мерки по посока тези, тази категория. Резерв, резервните средства не трябва да идват от преките плащания. Резервите трябва да по да а, е, спомагат а, е, за а, е, урегулиране на пазарите и не трябва да, меш, да смесваме преки и непреки а, плащания. Някои земеделци получават а, а, до 2000 евро по, по силата на някои правила, но това е в противоречие с изискването на комисията за прозрачност и е, е, упростяване и видимост. А е, малките дребните производители няма да могат е, да е, продължат да поддържат производството такова каквото е. Колкото до неразходваните средства, вече втора година а, задействаме новия принцип на N плюс 2, заместваща принципа N плюс 3. Аз обаче не съм убеден, че налагането на този нов принцип ще бъде, ще благоприятства е, дребните е, земеделци и като цяло производителите. И като цяло по предишната точка чух гледните точки на колегите. Разбирам, че всички подкрепят необходимостта за финансиране на ОСП на равнище на а, това, което е било финансирането до сега. Господин Фернандеш, докладчика във всяка от моята политическа група отсъства и се извинява за този факт. Ние също бихме искали да поздравим докладчика за отлично свършната от него работа. ОСП е успех от а, гледна точка на общите политически цели. Имаме сравнително разумни цени на хранителните стоки, гарантира се безопасност на храните, а селските ни стопани все повече и повече се чувстват отговорни за опазването на околната среда. Без ОСП последиците от финансова гледна точка биха били огромни. Ето защо трябва да се опитаме да си представим колко по-лоши биха били нещата, ако нямахме ОСП. Затова и трябва да продължаваме да финансираме ОСП на нужното равнище, което може да гарантира, е, че всички наши граждани ще разполагат с хранителни стоки в е, чините си, които спазват е, изискванията за опазване на околната среда и са на приемливи цени. Също така смятам, че не е зле да се опитаме да вдъхнем нов живот на европейското селско стопанство мисля, че говоря съвсем буквално от тук. Знаете, че селските стопани в Европейския съюз застравяват средната възраст на чешките скосматски производители се увеличи значително. Недопустими са ето защо средствата да се съкръщават. Ако разгледаме какви са бюджети, какви са средствата заделени за ОСП е, при постоянни цени за 2018 година, какво се прави. Но в този случай, конкретно по ОСП, Европейската комисия прави предложение по текущи цени, за да прикрие реалните съкрещения, които предлага, а именно 10% по първи стълпа и е, съкръщения от над 25% по втория стълб, а именно развитието на селските райони. И съкръщенията трябва да бъдат премахнати от предложението. Докладчикът в сянка от моята политическа група е убеден, че трябва да гарантираме, че не се увеличава бюрокрацията и че не се подаваме на изкушението отново да се стигне до национализиране на тази толкова успешна европейска политика. Новият модел на селското стопанство, според нашия докладчик в Сянка, не бива да се използва като претекст за увеличаване на бюрократичното време и то се притеснява от тази опасност. Притеснява също така и от а, възможността а, спомената и от докладчика да се стигне до ренационализация и въвеждане на съскотопанска политика национално равнище във всяка държава членка. Но най-важно е да не се стига до повече до увеличаване на бюрократичната тежест. Напротив, важно е да се намали пилотичната тежест за селско-стопански производители, ако това разбира се е възможно. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви. Предполагам, че госпожа Гърдия Сабалова замества колегата си Ланек. Да, господин председател но всъщност коментарите по предишния доклад е, са валидни и за този доклад. Ние не искаме никакви съкръщения по ОСП. Точка. Али. Господин Али. А vous faire part de quelques commentaires euh, personnels. D'abord pour. Какво после ще направя няколко коментара от собствено име. Съгласен съм с докладчиците и с различните колеги, които взеха думата. Именно много е важно да се запасят чистените кредити за ОСП. Много се говори за общите европейски блага. Ами мисля, че ОСП е сред тези общи блага, както и солидарността въплатена в политиката на сближаване. При след това смятам, че трябва да се опростят процедурите. Не знам вие какво правите в държавите си членки, скъпи колеги, но ако ви попита някой стопански производител как функционира точно ОСП и се опитате да му отговорите, се сблъсквате с почти невъзможна задача. А напротив, когато не може да бъде обяснена, вече не е политика. Така че има нужда от опростяване и от запазване на заделените средства. Трябва да се гарантират доходи на селските стопани с нужната предвидимост. В противен случай на младите хора ще им е трудно да поемат щафетата и трудно ще се привлекат инвестиции. Но доходите на селските на селските стопани не зависят само от ОСП. Те зависят и от нашата политика на свободна търговия и понякога се питам какъв е смисъла да предоставяме субсидии на животновъдите, отглеждащи е дългата попита, ако междувременно сключваме споразумение за свободна с Мексико или с Аржентина, например. Също така ми се струва, че големите вериги супермаркети е, се възползват от е, преките плащания, за да оказват натиск и да намалят изкупателните цени. И всъщност е, в по-голяма степен се оказва, че субсидираме големите вериги от супермаркети вместо селскостопанските производители. Освен това, ОСП би следвало да осигурява качествени хранителни продукти, да гарантира на съществен, да отговори на съществената потребност от гарантиране на всяко равнище на безопасност на храните в Европа. Едновременно с това трябва да дадем възможност на селските стопани да отговорят на изискванията от страна на обществото по отношение на опазването на околната среда, измененията в климата, хуманното отношение към животните. Смятам също така, че трябва трябва да насърчаваме научно-изследователската дейност. Безсмислено е да отменяме или да забраняваме даден, даден препарат за растителна защита, ако не е намерен заместител за него. Но смятам, че ОСП и обществената средства в рамките на тази обща политика трябва да представлява и ограничения, които се налагат на селстопанските производители, за да отговорят на тези очаквания на обществото към тях и то на цялата територия на Съюза. Сега давам думата отново на докладчите ни, всъщност на докладчика, който все още е в залата, за заключителни думи. Bardzo serdecznie chciałem koleżankom i kolegom podziękować, także panu. Благодаря ви, Скъпи колеги, благодаря и на председателя за подкрепата, която ни оказа. Благодаря ви, че ни припомнихте, че трябва да се запазват зададени да средства на настоящото равнище. И мога да ви кажа, че Комисията по стопански въпроси ще се зарадва на тази наша позиция. Добре. За уточнение, крайният срок за внасяне на изменения на доклада на господин Али е 8 октомври 12 часа, а по доклада на господин Кузмик крайния срок е 5 октомври 12 часа на обяд. И двата доклада ще бъдат гласувани на 5 ноември. С това приключихме докладите по програмите за тази сутрин. Последната точка от дневния ред ще ни представи Хосе Мануел Фернандеш. Става въпрос за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. за бедствие в Португалия. Благодаря ви, господин председател. Става дума за искане внесено от Португалия за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Две дружества, две предприятия са съкратили 1161 служители. Те попадат в категорията производство на облекло, един от отраслите най-пряко засегнати от глобализацията. И е, тази молба е с общ размер 7 милиона 742 хиляди 160 евро, от които се очаква от е, фонда да бъдат е, предоставени 60%, именно 4 милиона 655 хиляди 883 евро. Мисля, че това предложение не може да бъде отделено от европейските структурни инвестиционни фондове. И също така е много важно в случая да се предоставят нужните умения на хората, за да могат в случай, че загубят работата си, да могат по-лесно да намерят своето място на пазара на труда. Те трябва да имат възможно най-усъвременени умения, и всъщност няма никаква причина служителите да, не, да нямат достъп до подобни обучения, още докато са трудово заети. И Европейски социален фонд би трябвало да изиграе много важна превентивна роля в това отношение. Фонда за приспособяване към глобализацията се намесва в момента, в който другите фондове не са си свършили работата, така да се каже. И когато се налага хората да преодолеят проблемите, предизвикани от загубата на работното им място. Тоест, този фонд би следвало да бъде с допълващ характер, да допълва съществуващите структурни инвестиционни фондове или казано с други думи, би трябвало да се съсредоточим върху превенцията, защото превенцията е по-добра от лечението, както казваме в Португалия. Je remercie José Manuel Fernandez pour euh, le rapport qu'il vient de présenter sur des circonstances. Благодаря на господин Ферна, на Хосе Мануел за болезни, че ни представя болезните обстоятелства, при което са били съкратени тези работници, са загубени тези работни места. Вярно е, че трябва да има повече усилия за професионална преквалификация. Жалко е, че го правим само когато има няколко стотици жертви на съкрещенията. В много малките предприятия също всяка година стотици хора губят работата си, но тези хора нямат достъп до тези помощи. Така че, ако масово съкръщавате, няма проблем, ще има помощи, но ако няма достатъчно голям брой съкратени служители, нямате право на тази помощ и тук не е зле да се подобри нашите методи за подкрепа и би следвало фондовете ни да слушат преди всичко за превенция, а не за намеса в момента, в който трагедията вече се е случила. Но знам, че някои от вас много, много държат на този фонд за приспособяване към глобализацията. Но наистина трябва да се опитаме да приспособим Европейския съюз към глобализацията, ако искаме да не се изместват работните места. А пък виждате, че изкуственият интелект също застрашава редица работни места. Неодавна трябваше да се произнесем по, един, по една молба, внесена от банка. Знаете, че всеки път, като погледна какво правят банките, ни се завива свят. Кой иска да вземе думата? Господин Фернандо за заключение. Е, Благодаря за мълчанието, което безспорно изразява пълното ви съгласие с моето предложение явно, че тук ще окачествихте моето изказване като мълчание. D'accord. <laughs> Euh, les amendements devront être déposés. Красно за внасяне на изменения е 12 часа на 1 октомври. Очаква се доклада да бъде гласуван на 8 или 9 октомври в Комисията по бюджети и се очаква доклада да бъде гласуван в пленарната зала по време на второто пленарно заседание през месец октомври. И сега обявявам почивка до 14.30. Благодаря ви, че останахте с нас толкова дълго тази сутрин. Et merde. Pardon.